Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, искам да ви приветствам най-сърдечно добре дошли. Предлагам да започнем заседанието. Искам да ви благодаря, че толкова много от вас дойдоха на това заседание, въпреки краткото предизвестие. Започнахме тази процедура по искане на председателя на Европейския парламент в консултации с украинския президент. Става дума за споразумението за асоцииране на 16 септември съветът ще вземе решение. Ако искаме да вземем нашето решение своевременно, ние трябва да гласуваме в парламентарната ни комисия сега. Разбрахме, че тази процедура е приемлива за тях. Става дума за даване на съгласие, но резолюцията трябва да бъде завършена на по-късен етап, тъй като докладчикът се нуждае от малко повече време. Сега трябва да гласуваме и трябва да подчертаем процедурата от самото начало. Каква е, за да няма недоразумение, господин Сариуш Волски се съгласи да процедираме по този начин. Именно за това отправих към вас покана да присъстваше на днешното заседание. Съгласни ли сте, господин Шолц? Благодаря, господин председателю. Всички сме наясно, че ситуацията е изключително сложна – ние вземаме нашето решение в доста труден контекст. С цялото ми уважение към председателя на Европейския парламент, се питам дали има смисъл на този етап да работим с парламента, който вече е разпуснат при много трудни обстоятелства, дали изобщо той ще може да ратифицира този документ, дали е възможен дебат с тях. Зная, че тук в нашата парламентарна комисия застъпваме най-различни становища по въпроса, но ми се струва, че се струва да помислим дали не можем да отложим гласуването. Председателята. Има ли някой против? Някой, който да се изкаже против? Добре. Има против. И така, кой е за отлагането на тази точка? Кой е за искането на господин Шолц? Кой е против неговото предложение? Отхвърля се. Така стигаме до третата ни точка. Да, имате думата. Може ли да се гласува електронно. Не, не беше поискано такова на ранен етап, така че сега вече е късно. Но сега искаме това да стане. Аз сега отправям такова искане. Моля ви да напуснете залата. Благодаря ви. Uh, Uh, here was an amendment. Говорим за гласуване на предложение за изменение. Гласувахме го и беше отхвърлено. Това е обичайната процедура. Имаме някои точки, по които няма дебата. Даваме възможност някой да се изкаже в подкрепа, друг, който е против, да го направи. Добре, след като излезете от залата, ще можем да гласуваме електронно. Моля да гласувате. Начало на гласуването. that means voting for means for. Ако гласувате за, това означава да гласувате за Шолц. Това е изменението, което гласуваме. Ако сте против, трябва да гласувате с не. So, there still some people have not voted yet. Все още има негласували депутати. Now then use your American Express. Ако нямате картата за гласуване, гласувайте с American Express. Okay, we will record that. So, the vote is... Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 9 за, 2 въздържали се, 49 против. Така че продължаваме по дневния ред, така както е предвиден. И така стигаме до доклада Всъщност това не е доклад, а трябва да дадем нашето съгласие. Докладчикът може би иска да каже няколко думи. Господин Волски. Благодаря, господин председател. Аз предлагам на вашето внимание за гласуване на резолюция на парламента за споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и Украина. Първо, ние искаме да отправяме силен сигнал за солидарност с Украина, солидарност за европейският и избор, който се оказа много смел. Ние го видяхме в действията на украинското общество. Втората причина е, е по-символична. Ако кажем да, Ратификацията може да стане следващата седмица в Страсбург и това трябва да стане паралелно с ратификацията от Върховната Рада. И това е в отговор на въпрос, който беше поставен. Това е институцията, която може да ратифицира от украинска страна този документ, така както се предлага днес. Така ще се сложи а, а, край на тази недълга процедура и тази резолюция всъщност гласи, че Европейския парламент дава съгласието си за ратифицирането на това споразумение. Представителят на комисията. Ние считаме, че ратификацията на този етап от Европейския парламент ще бъде силна подкрепа за украинската страна и нейният европейски избор. 40% вече е износът на страната за Европейския съюз. Това споразумение ще даде възможност за допълнително увеличаване на износа в полза на двете страни, за да може да се извлече максимална полза от това споразумение. Европейския съюз и Украина са се ангажирали с а, Русия вече от повече от а, година, за да могат да бъдат изчистени безпокойствата и там, където е необходимо да се намери решение. Първата тристранна министерска среща се проведе на 9 юли. Процеса на ратификация от украинска страна върви по график. Допълнителни дискусии са необходими, за да се види какъв ще бъде евентуално ефекта върху бизнеса в Украина от прилагането на споразумението. Затова е предвидено в петък да се проведе среща по тези въпроси, председателствана от комисаря Гухта. Читаме, че това споразумение дава нови възможности и освен това, показва силната ангажираност на Европейския съюз и подкрепата му за Украина и желая успех в ратификацията на това споразумение от Европейския парламент. Председателят, давам думата на господин Пленкович. Като току-що избран първи заместник председател за връзки с Украина, искам да подкрепя инициативата на докладчика ни Сариош Волски бързо да се премине към ратификация на пленарното ни заседание през септември, тъй като това показва силната ангажираност на нашата институция. Това е положителен сигнал за Украина в подкрепа на европейският и избор. Когато започне прилагането на споразумението след изборите през ноември. Се надявам да можем да работим с новата Върховна Рада по изпълнението на това споразумение. Господин Пикола. а не бити изключва Става дума за подкрепа. Трябва да подкрепим сключването на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина, тъй като това означава по-добро бъдеще за Украина, която не трябва а, да бъде подчинена Европейският парламент трябва да покаже, че вижда в Украина един потенциал за реформи, въпреки че няма да има разширяване на Европейския съюз през едните пет години. Ние трябва да се уморяваме, да оказваме подкрепа за украинския народ, който иска да постигне своята цел един ден да се присъедини към Европейския съюз. Благодаря ви господин Танък. Аз отдавна подкрепям евроатлантическите стремежи на Украина, както и членството и в Европейския съюз на по-късен етап. И едва ли ще се изненадате, че аз като координатор и цялата ми делегация в АФЕТ е в подкрепа на Украина, защото виждаме как руските сили анексираха Крим и навлязоха в територията на Украина. Така че трябва да направим нужното да подкрепим президента Порошенко и неговото правителство, което е, е изправено пред проблема с руските танкове на негова територия. Така че би било много добър сигнал едновременно да стане ратификацията, както тук, така и във Върховната Рада в Киев. Това би било явна подкрепа и проява на солидарност с украинския народ. Благодаря. Госпожа Льозинг. ГУЕ НГО ще гласуват против ратификацията на това споразумение. Сега, поне ще го направим. Колегата ми Шолц изложи някои аргументи. Ние сме против ратификацията на споразумението на този етап. Едно от предварителните условия би било да се изисква постигането на социален консенсус вътре в Украина, но има доста елементи на споразумението, които ние намираме за неприемливи. Например, сътрудничество в областта на обежището и особено сътрудничество в рамките на Фронтекса. тъй като не считаме, че всичко това ще бъде от полза за украинския народ. Ние сме против това споразумение също, защото то показва определен подход към външните отношения, което е изключително рисковано и може би контрапродуктивно за мирния процес в Украина. За съжаление, това сътрудничество в голяма степен е в ход, например мисията Аталанта, също бойните групи. Има доста области, в които има сътрудничество, но ние ще гласуваме против това споразумение. Господин Ван Бален, групата АЛДЕ ще подкрепи тази законодателна резолюция за ратификация на споразумението за асоцииране, тъй като сме го обсъждали с множество различни правителства в Киев години наред. То е добро за Украина, добро е за Европейския съюз и също трябва да бъде добре разбрано в Русия, че една демократична, просперираща Украина е нещо добро за целия регион. Така че ние ще гласуваме за. Кава. Господин Кава. Благодаря, господин председателю. Аз съм а, против тази резолюция. Времето е изключително неподходящо. В момента има временно прекратяване на огъня. Хиляди души бяха убити в Украина. Така че единственото, което правим с тази резолюция е да провокираме допълнително руската мечка. Затова искам да ви приканя да говорите много предпазливо, защото Гледайте се добре в себе си, в огледалото, когато се бръснете утре, защото може би ще установите, че това споразумение ще нанесе повече вреди. То е повече проява на щеславие от страна на Европейския съюз. Господин Месресич, ние не сме безусловно за това споразумение. Това споразумение е единствения път обаче, по който можем да покажем солидарността ни с Украина и отказът от асоци... споразумение за асоцииране би подкопало вътрешната политика в страната и това ще създаде допълнителни трусове в Украина. Ето защо трябва да направим нужното, за да избегнем този сценарий. Това няма да разреши военните е, проблеми, проблемите с сигурността в Украина, тъй като не е особено устойчиво сегашното примирие и за това трябва да гледаме какво да се направи в по-дългосрочна перспектива. Следващият оратор господин Мике. Нека да видим какво е сегашното положение в Украина. Първо беше отхвърлен господин Янукович. Видяхме какво стана на Майдана. Беше дестабилизирана ситуацията в Украина. Беше провокирана Украина да се опълча срещу Русия, а сега отказваме да продаваме оръжие на Украина. Тези, които го направиха, са или агенти на господин Путин, или просто идиоти. През 1939 година Полша прие гаранции от Великобритания и Франция и се стигна до нападението на Хитлер. Нека да не допускаме същата грешка. Трябва да намерим по-разумен път. Вие сте поляк, ако не греша, казва председателят. господин Преда. Благодаря много, господин председател. Без да правя допълнителни коментари, просто искам да кажа, че групата на НП подкрепя предложението на нашия колега господин Саря Волски и призовавам всички е, гласуващи тук в тази зала да не забравят, че има хора, които са загинали, за да просъществува това споразумение за асоцииране. Благодаря. Благодаря ви много. Ако ми позволите, ще направя и аз един коментар в лично качество. Мисля, че волята на украинския народ, желанието на украинския народ върви по посока на подписването на това споразумение за асоцииране проблемите възникват не заради Украина, а заради големите съседи на Украина. Бившият президент се наложи да напусне територията на страната. Новият президент стъпва на власт в резултат на легитимни избори. Това е моят коментар. Нека да преминем към гласуването. Имаме две изменения. Трябва първо да гласуваме по тях. Изменение първо. За. vielen der EVP. Hm? In der EVP e ist einer zu viel, Herr Preda. Един е, глас в повече от групата на НП. Сега вече всичко е наред. Ja. Ja. Mit Tuknordowit. So, Abstimmung ist geschlossen. Записано е край на гласуването. 8 гласа за, 49 гласа против, 4 въздържали се. Изменение второ, още едно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Abstimmung е geschlossen. Край на гласуването. резултатът е същият. Като при предходното изменение. Преминаваме към поименно гласуване по препоръката. Отбелязваме и гласа на господин Танък. Край на гласуването.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 Jetzt Tagesordnungspunkt 4. С това преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Великият мифтия на Египет е тук днес. И мисля, че е добре, че имаме тази възможност да поговорим с него. Той ще дойде след две минути. tutto a posto con l'interpretazione? Sì, 25. 25. Colegas, vamos a darle una... Уважаеми колеги, нека да приветстваме Негово святейшество доктор Ибрахим Абдул Карем Алам, главен мифтия на Египет. Доктор Абдул Каремалам е преподавател по право в Египет. Той е изключително а, голям експерт в областта на ислямското право и шарията и твърдо заявява, че а, всички ползващи средствата на тероризма оперират немюсюлмански. Вие сте човек, който твърдо заявява, че групи като Ислямска държава и други подобни терористични групи не само, че действат немюсюлмански, а са заплаха за много други мюсюлмани по света. В случая на Ирак те са заплаха не само за мисиоманите там, но и за всички останали етнически групи в тази страна. И е много важно да изразим своята загриженост във връзка с факта, че се издава твърде много смъртни присъди срещу членове на мисулманското братство в Египет. Заповядайте. Е, е, е, Благодаря. Благодаря на председателя за това, че ми дава думата да се изкажа пред членовете на Комисията по външни работи и на Европейския парламент. Множество държави е, по целия свят страдат от терористични атаки от действията на екстремисти, които убиват в името на религията. Що се отнесе до исляма, е много важно да се съвместят двете е, действителности, действителността на религията и действителността на съвременния свят. От 19 е, век се работи по тези въпроси под ръководството на Негово светейшество Мохамед Абдул Елазар и други изследователи на тази тема, последователи на Елазар. Тук става дума за един от най- старите религиозни центрове, центрове за изучаване на религията – от е, началото на 19 век и е много важно да се види е, по какъв начин може да се съвмести исляма и съвременния свят. Ние осъждаме насилието срещу жените, борим се за зачитане на техните права, вярваме в това, че хората трябва да имат е, свобода да избират религията си, всичко това е част от нашия етичен кодекс. Задълбочихме връзките си с християнството, юдаизма и други ориенталски религии, и, и, източни религии. Осъждали сме е, убийствата на множество невинни е, е, през 80-те и 90-те години на миналия век. И днес продължаваме да осъждаме всички форми на тероризъм. Нашата цел е да задълбочим връзките, които ни свързват много е важно да се приемат характерните особености на всяка страна, на всяко общество. Защото ако това не стане, няма как да живеем заедно. Светът се променя непрекъснато. Случват се много неща и на изток, и на запад. И смятаме, че трябва да се предприемат определени мерки, за да може тези принципи да станат действителност. Много е важно в тази връзка да се взема предвид кой има право да се изказва като тълковател на исляма. Много важно е е да се има предвид, че именно погрешни тълкования на този въпрос са довели до конфликтите, които виждаме днес. Познаваме много добре много добре а, групи, групата Ареш, която в последствие се трансформира в ислямска държава и а, която действа въз основата на принципи, които са чужди на исляма. Много а, твърдо вярваме, че не е редно да се има предвид, че мюсюлманите не трябва да слушат който и да било, който си позволява да интерпретира исляма така, както му е изгодно. Гражданското общество и е, държавите трябва да интензифицират усилията си за работа с религиозните ръководители, защото нашият ислям, исляма, който ни е близък, е онзи ислям, който е представен по един конкретен начин. Да е ясно, кое е вярното тълкование, за да е ясно и кое е грешното и то да се отбягва. Затова трябва да обърнем страницата, да започнем ново сътрудничество, економическо, културно, политическо, е, имаме нужда от диалог във всички тези области, за да можем да намерим общото помежду си. Трябват ни силни контакти между университетите, центровете за научни изследвания и други е, центрове е, в Египет и други страни. Смятаме, че обмена на е, на контакт и информация между младите хора е най-доброто решение за избягване на конфликтите в бъдеще. Организирам, ако организираме подобни събития, това може да доведе до много голям напредък. Много е важно да се води една уравновесена политика, която да приближи ислямския свят към Запада. Ние твърдо вярваме в това. Надяваме се, че правовата държава ще бъде зачитана. независимо от нашите вярвания, от нашите убеждения, от нашата раса, най-важният принцип, пред който изчезват всички тези различия, е именно върховенството на закона. Това е най-важният принцип за функционирането на държавата. И така. това е което исках да кажа като увод и се надявам, че ще имаме достатъчно време за разговор, тъй като виждам, че имате много въпроси. Благодаря. Благодаря ви. Сега да чуем господин Преда, координатор на НП. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за гостуването ви сред нас. Всички искаме да има въздържан ислям. Оценяваме вашата решителност в момент, в който решихте да осъдите осъждането на смърт на много мюсюлмански лидери. Това показва решителност у вас. Нещо, което казах и преди малко, но това показва още нещо – още един важен проблем за египетското общество, а именно действието на правосъдието и липсата на убедителни доказателства. Вие самия посочихте като причина за вашия отказ липсата на убедителни доказателства. Този риск може да а, съществува и за в бъдеще, защото могат да възникнат нови процеси, някой, който е обвинен в шпионаж, в сътрудничество с Хамас. Имаме едно такова лице, срещу което са повдигнати обвинения за това, че е продавал държавни тайни в Катар. Това е в контекста на проблема, който самия вие описахте, а именно действието на правосъдната система във вашата държава. Въпросът ми е свързан с вашето схващане за ролята на Турция в Египет през следващите няколко години. Още веднъж благодаря ви за това, че ни гостувате днес. Мистер Кан. Господин Кан. You, And, uh... Благодаря ви, господин председател. Салам алейкум. Радваме се, че сте сред нас. Ето тук седя. Uh, good... Имам два въпроса. Те са следните. Когато слушаме за арабската пролет и за промените, които текат в момента, промени, които включват и Египет. Египет играе важна роля в арабския свят. Та струва ни се, че сега като че ли вървим назад, защото е необходимо всеки един член на арабското общество да има думата в това, кой го управлява. На следващо място. Ясно е, че езика, който използва Ислямската държава в Ирак и Леванта е религиозен език, но всички действия на тази организация противоречат на думите и виждаме, че много млади хора, не само в мюсюлманския свят, но и хора от Европейския съюз, биват повлияни от тези думи какво да кажем с, а, за другите мисиомански организации, какво да направим, така че думите, които се отправят към младите хора, да бъдат тълковани адекватно. Благодаря ви, господин председател. Тук се намирам, казва господин Танък. Аз се присъединявам към а, възхищението за това, че сте сред нас. Аз от дълги години работя по а, реформите и толерантността в арабския свят. Осъждаме а, смъртната присъда за клевета, а, в частност а, в Пакистан, нещо, което често се случва а, спрямо християнското мълцинство. Как е възможно доктрината на их джихада – да бъде доразвита в контекста на това, което казахме. Няма задължителна религия, но вие имате а, мандат относно смъртната присъда в много ислямски държави. Необходимо е обаче да се премахнат крайните тежки санкции, които се прилагат към хора, които не желаят да имат някакво вероисповедание или искат да променят своите религиозни възгледи. Моята държава, както и други държави членки в във Франция и в Белгия, има много джихадисти, които се борят в редиците на Ислямската държава в Ирак и Леванта. Идил на български. Необходимо е да направим така, защото британските граждани да не могат да се присъединяват към такива джихадистски организации. Вие осъждате ли подобни действия на терористични организации и отхвърляте ли господин, казаното от господин Нао Багдади, който се произнесе във връзка с халифата, той и неговите последователи налагат средновековен терор сред шиитите, мюсюлманите, християните, арменците, евреите и така нататък. А това наистина е ужасяващо и напълно неприемливо. Те заплашват не само региона, но и световната сигурност като цяло. Благодаря. Desde hace decenios estamos asistiendo a un proceso de... От десетилетия, казва господин Нарт, сме свидетели на хомогенизация от културна и религиозна гледна точка. Загубихме силно еврейско присъствие, сега губим и християнското присъствие. Това са общности, които се затварят в себе си. Шиитите и сунитите днес се считат за врагове Без приноса на еврейската култура обаче е трудно да разберем арабската а, такава, както и християнската като цяло. Египетската комунистическа партия бе създадена от еврейно от Александрия. Нека да не забравиме това. Много християни загинаха в Ирак. Там те са мълцинство, а във Витлеем бяха мнозинство. Трудно е да имаме арабски свят без присъщото за него религиозно многообразие. Испания изпъди евреите и те бяха приети от арабския свят. Сега питам, какви са альтернативите за египетските копти? Те се намират в много трудно положение в някои региони в Египет. Та питам, каква е альтернативата за този плачевен процес на религиозна фрагментация? Bueno, reiterar otra vez eh, la, la oportunidad de poder preguntar al doctor Soki Алан. Господин Кузо, благодаря ви. Бих искал да попитам господин Шоки Ибрахим нещичко. А, чухме неговите опасения във връзка с а, не, зачитането на правата на човека. Ние също сме притеснени от задържанията и изтезанията на журналисти. Интересно би било да чуем вашето мнение за тези недемократични методи на действие. На следващо място. Как гледате вие на вмешателството в политиката на арабския свят? Как според вас трябва да се организира арабския свят, за да няма разделение по секти в него. Uh, Your Excellency Dr. Shoki Ibrahim Alam. Уважаеми господин Шалки Ибрахим Абдул Карем Алам, главен мюфтия на Египет. Салам алейкум. Добре дошъл сред нас. Бих искал да ви попитам нещо във връзка с демокрацията. Вие, сър, сте първият демократично избран главен мюфтия на Египет. Ние също сме пряко избрани тук в тази зала. Някои секции от ислямското общество твърдят, че демокрацията не е част от исляма и предлагат други решения, като халифата, например. Бих искал да чуя вашето мнение за демокрацията. Това е първия ми въпрос. На следващо място. Каква ще бъде вашата роля в рамките на вашия 10 годишен мандат? Какво наследство бихте искали да оставите на света? И на трето място бих искал да ви приветствам като модератор на конферен... конференция, която ще се проведе в Лондон и в Европейската общност като цяло, бих искал да ви поканя, за да се обърнете към младите хора, които биват радикализирани. Вашият а, глас ще бъде добре дошъл. Много ми се иска вие да бъдете главния лектор на моята конференция. Заповядайте. Grazie Presidente, Eccellenza, i più sentiti ringraziamenti per le sue parole così importanti e significative in questa. Благодаря ви, господин председател. Добре е дошъл сред нас. Господин Шуки Брахим Абдул Карем Алем. Смятам, че единството е от ключово значение. И в този контекст бих искала да попитам следното. Нещо, което стана видно и от уводните ви думи, но все пак бих искал да чуя дали осъждате това, което се случва с християните в момента. Може да се намесите в полза на християнското младсинство в определени части от арабския свят. На следващо място в момента се набират терористи и радикалисти от страна на ислямските организации в Европа. Струва ми се, че това се дължи на проповедите на няколко самопровъзгласили се имами в Европа. Дори е, сега, когато ние с вас разговаряме тук, в много държави, включително и в моята, в Италия, се пропагандират младите хора, като за основа се използва Корана. Целта е младите хора да бъдат използвани, използвани за целите на тероризма. Смятам, че е важно да предприемем конкретни, осезаеми дейности, като не се ограничаваме само с обучението и образованието, които се дават от официалния ислям. Трябва да отидем отвъд. Нуждаем се от конкретни, специфични действия, за да може да се противопоставим на пропагандата на някои имами. Това трябва да стане в сътрудничество с държавните власти в Европа. Струва ми се, че до сега липсваше координация на държавните органи. А това е сериозна заплаха. Може ли да чуем и вашето виждане по въпроса? Е, <clears throat> ваша ексцеленца, Zelo sem bil vesel vašega. Благодаря ви. Ваше светейшество. Преди няколко години аз работих по въпросите на мултикултурния диалог. Зная колко потенциал се крие в тази сфера – ако, разбира се, искаме да вървим напред и да играем водеща роля. Аз бях лидер на няколко мисии, наблюдателни мисии. Например, ходих в Кения и видях хора, мюсюлмани, които проявяваха интерес към разделението на държавата и църквата. Изключително важно е да се обърнем към правилните хора в този контекст. С някои хора е трудно да се говори по темата, например, защото тези хора разчитат само единствено на насилие. Трябва да задълбочим диалога. Вие какво очаквате от Европейския съюз в този контекст? Благодаря. Господин председател, господин главен мафтия, ето тук съм. Искам да ви благодаря за това, че дойдохте на тази среща. Както каза току-що един колега, важно е, че вие сте първият главен муфтия, който не е посочен от президента, е избран от а, Ислямската академия. За мен това е много важна промяна. Имам няколко въпроса. Вие ясно заклеймихте ислямска държава. Важно е човек като вас да заклейми тази заплаха. Има в Сина една групировка, която ги подкрепя. Това е опасност за Египет. На второ място, вие сте против смъртното наказание на голям брой членове на мусулманско братство и това е а, смела стъпка от ваша страна. Как Европейския съюз и Европейския парламент би могъл да ви помогне в а, вашите а, призиви за умиротворяване? Вие казахте току-що, вие сте против всякакви форми на тероризъм. И какво е в този смисъл вашето отношение към брата мусулмани, които бяха заклемени като терористи изцяло? Госпожа Гомес. Аз бих искала да чуя отговорите на въпросите, които бяха поставени от колегите ми за репресиите срещу мусулмански братя, както и срещу журналисти. Въпросът ми по-конкретно се отнася до жените. Вие искате да има хармония между религията и съвременния свят. В съвременния свят жените се признават като хора, които се ползват от пълни права. Много жени в Египет са на ръководни позиции. Те бяха в челните редици на движението на площада в Египет. Аз съм се срещала с вашия предшественик, който не беше избран, но не бях особено впечатлена от това, което каза за жените когато ние казахме, че а, не е приемливо те да бъдат подлагани на задължителни гинекологични прегледи. Либия, която е ваш съсед, има чувства силното влияние на случващото се в Египет как виждате опасността от липсата на държава там. Друга територия, която би могла да се използва от радикални групировки и която е против нормалния ислям. Това, което вие казахте за борбата срещу радикализма, и за нуждата от промяна, както и ролята на религиозните лица. Защо те ни казват на младите хора в ислямските страни, че това, което се вижда, е против исляма и в никой случай не го представлява. Господин Юрек, Радваме се, че можем да чуем вашата гледна точка. Имам два въпроса към вас. Как оценявате положението на християните в съвременен Египет? И какви са източници на насилието срещу християните, които, което видяхме миналата година при предходното правителство? На второ място, за нас е много интересно да разберем тъй като вие сте член на и на светската част на обществото в Египет. Египет от дълги години е в мир с Израел и как това се отразява на египетското общество. Ah, danke. Äh, Exzellenz, auch ich möchte. Ваше превъзходителство, аз също искам да ви благодаря за това, че дойдохте днес е, да говорите пред нас. Аз с удоволствие чух е, вашето встъпително изказване и това, което чух, е, отговори в голяма степен на нещата, които ме безпокояха. Ние, разбира сме, се силно обезпокоени от текущото положение в Египет. За това искам да задам и първият ми въпрос. Радваме се, че вие сте против смъртното наказание за членове на мусулмански брати, както и за други затворници. Считате ли, че е възможно да не се допусне изпълнението на тези смъртни наказания. Имаше доста коментари, свързани с коптите в Египет. Проблемът с коптите е от столетия. Аз усетих това особено силно при посещението му в Египет. Как виждате, в дългосрочна перспектива развитието на ситуацията, възможен ли е мир между различните групи в Египет и последният ми въпрос е какви са вашите препоръки към нас, хората на Запад, за предотвратяване на тероризма? Все повече млади хора от нашите страни се присъединяват към тези терористични групировки и за това бих искал да чуя каква е вашата препоръка към нас. Господин Касталдо, Ваше превъзходителство, за нас е чест и удоволствие, че имаме тази възможност да се срещнем днес с Вас. Високо ценя Вашето послание за откритост и надежда и за диалог с участието на гражданското общество, за да можем да видим възцаряването на мира в Близкия изток. Но наблюдаваме събития, които дестабилизират ситуацията в Близкия изток. Без върховенство на закона стабилността не може да се възстанови. Аз се радвам, че вие заклеймихте военната интервенция. Дали ще включите това мирно послание и в междурелигиозния диалог в ислямските страни, и не само в ислямските страни, но и в ислямските общности на Запад и в други части на света. По ваше мнение, какво съвременните средства за масово осведомяване биха могли да направят, за да помогнат това отношение? Председателят, Ваше превъзходителство, имате думата за отговор. Благодаря ви за поставените въпроси. Въпроси, които показват в колко голяма степен вие сте заинтересовани от това да разберете каква е позицията на Египет, позицията на мюфтийството. По тези въпроси, повечето от поставените от вас въпроси се отнасят до смъртното наказание, както и по въпросите на е, жените. И имаше въпроси поставени с, за ИДИЛ. Относно смъртното наказание първо и ролята на мюфтийството. Наказателният кодекс в е, Египет е, включва редица процедури, които защитават интересите както на правосъдието, така и на хората, които са осъдени. Предвид на тези процедури е доста трудно да се стигне до смъртно наказание. Искам да ви запозная с начина по който се процедира. Полицията е, предава на прокуратурата досието, тя извършва разследването. В последствие магистратите се занимават с въпроса. Имаме а, съдия. Al-Amr Съдия следовател. Той извършва съдебното разследване и при необходимост втората част от разследването се извършва от магистратурата от състав от трима съдии. И тогава се решава дали да има налагане на смъртно наказание но преди да се вземе това решение, трябва да се допитат до мифтийството. Ние разполагаме с всички документи, свързани с съдебния процес от самото начало до налагането на смъртното наказание муфтията разглежда всички отделни части на съдебната процедура, дава своето становище и то не се отнася по същество или по формата на съдебния процес, Тоест, дава се само едно правно становище, дали това съответства на ислямското право. И ние не казваме да или не на смъртното наказание, ако няма силни основания за налагането на такова наказание на базата на представените доказателства. След това становището се изпраща на съдията, който се занимава с делото. И именно той е лицето, което трябва да вземе решение за наказанието, като отчете нашето становище, което има консултативен характер. И така съдията е този, който отговаря за вземането на окончателното решение. И налагането на наказанието от съдията е това, което е валидно, като се отчита становището на муфтията. Но съдията е този, който взема решението. ако има противоречие, е възможно да се извърши, да, да се обжалва пред Върховния съд или пред касационния съд. Деветдесет от взетите а, решения се касират, т.е. те се изпращат а, на друга инстанция. И след а, това обжалване отново се разглежда делото от новата инстанция. Ако тя прецени, че смъртното наказание трябва да бъде произнесено, отново може да изпрати цялото досие на мифтията, Отново се повтаря процедурата, разглеждат се всички елементи, изготвя се второ правно становище, което се изпраща на съдията. Ако съдиятът отново наложи смъртно наказание, то трябва да бъде ратифицирано от президента на страната. За да се премине през цялата процедура, са необходими средно 4 години, за да сме напълно убедени, че е необходимо да се наложи подобно наказание и че това наказание трябва да бъде изпълнено. Така че статистически погледнато много малко са случаите, които стигат до изпълнение на присъдата. Е, Що се отнася до задочното осъждане, цялата процедура трябва да бъде извършена от самото начало, въпреки че съдебното решение е, е било взето по-рано. Защо ние гледаме така сериозно е, на въпроса за смъртното наказание? Защо толкова внимателно се отнасяме към него? Това е свързано с естеството на престъплението, с терористични актове. И се взема предвид и жертвата, която също има право на живот, има семейство, може би има деца. Имал е шанс да се развие в бъдеще, да има добър живот. Всички тези обстоятелства на един прекършен живот се отчитат. Именно за това все още съществува смъртното наказание. Доста европейски и арабски философи са се произнасяли по въпросите на налагането на наказания. Ислямът разглежда тези, тази философия и считаме, че тази, тези присъди имат разобеждаваща характер. Това е за смъртното наказание, как протича процедурата. Египет по-настоящем, откровено трябва да кажа, че преживява е, един доста обнадеждаващ период. Е, ние вече имахме е, два пъти конституционни е, събрания, свързани с приемането на нова конституция и хората се произнесоха по Конституция 2014. Групата на 50-те и референдумът доведоха до добри резултати. Беше отчетена волята на народа. Бяха произведени също и президентски избори. И в тази връзка искам да спомена и ситуацията на коптите в Египет. И откровено бих искал да заявя, че в Египет, независимо от това каква из... религия изповядва, човекът се разглежда като египтянин преди всичко. Египет, както е известно, беше изграден от всички. Египетската цивилизация може да приобщи всички култури. Историята в Египет сочи, че Историята се твори от всички. В Египет всички ние живеем заедно. Ние сме съседи в кварталите, в фермите, в университетите, в училищата. Египетските мусулмани са заедно в училищата с християни, никой не прави разлика между тях. Също не се прави такава разлика между мусулмани и християни и на работното място. Ситуацията на коптите в Египет не буди а, никакви безпокойства, защото аз силно защитавам върховенството на закона. Законът трябва да въжи за всички. Що се отнася до положението на жените в Египет? Аз съм публикувал доста научни статии за ситуацията на жените в Исляма, политическите права на жените, както и правата на жените в семейството, в брака. Жените се ползват е, напълно от е, своите граждански права и като партньори на своите съпрузи. На жените се гледа като на партньори на е, жените. Коранът не се отнася по различен начин за мъжете и жените. Разбира се, следва да се отчитат някои техни специфики. Имам предвид някои религиозни практики, в които жените не могат да участват в определени периоди. Има моменти, когато жените не могат да участват в молитвите. в ислямското право жените и мъжете са равноправни. Египетската конституция от 2014 година подчертава този факт. Има заложен в нея член, който е добре формулиран, за да не допуска погрешни тълкования при приемането на закони от парламента, които да са в ущърп на правата на жените като цяло. Искам да ви уверя, че жените се ползват е, напълно от своите права. Може би мъжете след години ще трябва да настояват за възстановяване на някои техни права. Що се отнася до ИДИЛ и Даги. Е, Ел-Багдади. Предпочитам да не говоря за халифат, нито за ислямска държава, тъй като необходимите условия за възприемането на тези термини напълно отсъстват. Ако направим анализ на действията на ИДИЛ ако направим научно но разглеждане на тези действия и ги съпоставим с ислямските принципи, ние ще установим, че това са престъпни актове. Следва да се прилага закона, да се прилага върховенството на закона. Те трябва да бъдат съдени на базата на извършеното от тях няма ислямски религиозен текст, който да насърчава хората да извършват престъпления, убийства. Всички текстове подчертават това, което е Божието Слово. Най-благорадните хора са и най... لحكمة هو سبحانه وتعالى يعلمها فمبدأ هذه الحرية حرية най-религиозните. Свободата на вероисповеданията е гарантирана Ние а, публикувахме статия, в която посочваме, че свободата на вероисповеданията е гарантирана. Всяки човек има правото да вярва в своята религия, и това трябва да страва в рамките на закона, така както е посочено в държавата. Не може да се допусне хората да се възползват за неблаговидни цели от религията. Когато има войни, тогава ислямските религиозни текстове подчертават, че може да се воюва само срещу другите бойци. Жените не могат да участват в бойни действия. Забранено е в исляма да се убиват жени и деца или лица, които се намират в религиозна обител, независимо дали става дума за мюсулман, за равин или друг. Забранено е да се унищожават дървета или да се разрушават къщи. Има ясни религиозни текстове в това отношение. Ако вземем всички тези текстове предвид, можем да кажем, че а, има определени етични норми при а, войни. Независимо дали става дума за Ирак, за Египет, за Сирия, действията на а, ИДИЛ в никой случай не могат да бъдат толерирани или прияти от исляма. Що се отнася до християните в Египет, не можем да говорим за определени явления. Порано имаше много добро съжителство, имаше хармония. Доктор Набил, например, е, е добър пример тук. Той е християнин, може да поручите неговата жизнена история и можете да видите, че като дете е бил на училище в ислямско училище, макар че самия той е християнин. Той е християнин, но е написал житие на пророка Мохамед, което се нарича Мохамед, пророка и посланията. Той е бил християнин, цял живот. Има много лидери в ислямския свят, които са били деца на майки християнки или пък които са били кърмени от кърмачки християнки хармонията е, е възможна. Ние зачитаме правата на човека и ги смятаме за много важни. Тук е, мога да спомена, например, факта, че има един член в Конституцията на Египет от 2014 година, свързана с, свързана с правата на човека. международните конвенции вземат предвид националното право, прието от законодателната власт в съответната държава. Ние се позоваваме на необходимостта да се спазват членовете на Международната конвенция и поемаме отговорност да спазваме всички международни конвенции, ратифицирани от Египет, тъй като Коранът изисква от нас да спазваме обещанията си и ангажиментите си, да спазваме договорите, които сме сключили. И дори в случай на промяна на режима в Египет, когато се смени правителството, договорите се спазват. Демокрацията е съвременния механизъм за управление на властта. В демокрацията обществото има определени права. Права на плодовете на това общество – за това, що се отнася до промяната на властта, ние нямаме нищо против демокрацията. На много места и от много години мисиомани приемат принципа на демокрацията – аз като главен мифтия бих желал да подчертая, че има едно важно условие за избирането на даден кандидат за мефтия. Трябва той да е изучавал правни и религиозни текстове, следвайки препоръките на Ел Азар за умереното тълкуване на Корана. И ако ми позволите още няколко минути, бих искал да подчертая, че е изключително важно да се поддържа диалога между всички страни, тъй като това е една от основните ни задачи да поддържаме диалога между народите – Надявам се, че успях да отговоря на повечето зададени въпроси. Благодаря ви много за това, че ми зададохте толкова важни въпроси. Въпроси, които, отговарят, които отразяват вашето изключително добро познаване на случващото се в Египет и в арабския свят. Благодаря ви много за вниманието. Екселенци, ich danke благодаря ви много, Ваше Светейшество. Смятам, че това беше едно много полезно заседание, което ни даде възможност да проведем един добър диалог. Мисля, че откритостта, която показахте, готовността за контакти е изключително ценна, защото само така може да се води диалог и да се напредва. Смятам, че ако трите монотеистични религии приемат религиозните си текстове на сериозно, би следвало те да могат да намерят един мирен компромис помежду си, защото нито един от текстовете от основните текстове на тези три религии не е не води до нарушаване на мира. Всички тези текстове се борят за съхранение на мира и е необходимо да се намери общото между християнството, исляма и юдаизма. Това са трите най-големи религиозни групи, не само във вашия регион, но и на много други места. Знаем, например, че 400 души от нашия регион са се записали в Ислямска държава, а пък от Европейския съюз има над 2000 души, които са се записали като бойци за Ислямска държава. Това са хора не само от една страна, хора от Германия, от Англия. Има много групи, които са преминали към радикал, радикалния ислям в последно време. Мисля, че това означава, че трябва да правим всичко възможно, за да подобрим положението за всички. Благодаря ви много и оставаме готови да поддържаме диалога с вас